Добър ден, колеги! Нека най-напред да приветстваме с добре дошли представителите на националните парламенти, участващи в тази интерпарламентарна среща. Напомням на участниците, че днешната среща е разделена на две сесии. Първата е посветена на цифровизацията и бъдещето на труда и втората на неравенствата в държавите членки. Бързам да поясня, че преди да започнем по същество нашата дискусия, бих искал да кажа няколко думи за организацията. Картончетата за поискване на думата са налични в залата и следва да се попълнят от всички парламентаристи, желаящи да се изкажат. Белите картончета ще се използват за сесия 1, а жълтите за сесия 2. Времето за говорене ще бъде разпределено последната формула – трима представители на националните парламенти, последвани от един член на Европейския парламент, последван от още трима представители на националните парламенти и така нататък, като по време на дебата тази формула може да бъде адаптирана. Най-напред ми позволете да направя няколко встъпителни думи във връзка с първата тема – цифровизацията и бъдещето на труда. Уважаеми госпожи и господа, Днешната дискусия е за труда на бъдещето, което съвсем не е толкова далеч. Европа и света вече са в новата ера на труда. Въпреки, че много детайли все още са неясни, едно е сигурно. Дигиталната промяна, дигиталната економика ще преобрази трудовия пазар. За ниско квалифицирани работни места с голям дял повтарящи се действия, скоро вече са на разположение автономни системи, които да поемат тези дейности поне частично – затова много експерти очакват, че нуждите от човешки труд в хода на дигиталната трансформация ще се променят по кардинален начин. Според различни изследвания, почти 60% от европейските работни места са застрашени от увеличаващо се използване на нови технологии. Особено силно засегнати 86% са секретари, следвани от общи работници 85%, както и механици, водачи на превозни средства и оператори на машини – 69%. Очаква се до 2025 г. между 10 и 15% от всички работни места да изчезнат. Това е много по-сериозен обрат, отколкото за десетилетията преди това, през които като следствие от автоматизацията са отпаднали едва между 4 и 9% от работните места. За работниците предстоящата промяна носи и добри новини – Както при предишни технологични промени, вследствие на навлизането на роботи и други автономни системи, възникнат, възникват и ще възникват нови работни места с интересни профили. Защото от гледна точка на креативността и взаимодействието с хората, машините ще доставят дългосрочна перспектива. Дебатът за бъдещето на труда и цифровизацията на економиката, определена като четвърта индустриална революция, набира скорост. Страните членки той се води на различни нива. В моята страна той започна неотдавна. Предпоставка за сигурно работно място в бъдеще ще бъде преди всичко доброто образование. Очаква се над 30% от предприятията в Европейския съюз през следващите 5 години да се нуждаят от повече квалифициран персонал ще се търсят преди всичко добри способности за комуникация и сътрудничество, професионално и фирмено ноу-хау, технически или търговски умения, IT специализирани знания и онлайн компетенции. В крайна сметка, човекът и машината в света на труда не е задължително да бъдат от двете страни на барикада. Ако предприятия и работещи използват шансовете, съвместното съществуване на автономни системи и хора може да оповести началото на нова ера в света на труда. Наред с оптимизма трябва да бъдем и реалисти. Има въпроси, които чакат своите отговори и се надявам, че днешната дискусия ще даде част от тях. Добре би било, преди да се тръгне към каквато и да е регулаторна рамка на дигиталния труд, да бъдат проучени новите бизнес модели и социалното въздействие на цифровизацията от гледна точка на дигиталната работа, баланса между професионалния и личния живот, социалните и трудови права на работещите, правото им на информиране и консултиране, колективно договаряне, социалния диалог и така нататък. Трябва да дадем отговори, свързани с многообразния профил на новия вид дигитален работник. В работата през платформи са възможни различни проявления на дигиталния работник. Трябва да се даде ясна дефиниция на това, кой работник следва да причислим към дигиталния работник. Онзи, който работи през дигитална платформа, но извършва ръчен труд, или онзи, който е IT-специалист, работещ като самостоятелно нает за извършване на определени задачи. Ще продължа с предизвикателствата, с които сте пред всички нас и въпросите, на които ще търсим заедно отговорите. Как може да бъде постигната хуманизация на труда в 21 век? Приложими ли са все още основните понятия на трудовото законодателство работник-служител и работодател-предприятие в бъдещия свят на дигиталния труд? Ще предложим ли нови норми, които да обхванат особеностите и спецификите на цифровизираната работа, така че да дадат защита на работника? На днешната дискусия мисля, че трябва да изразим приоритетна загриженост за ефектите на дигиталната економика върху възможностите за регулации. Наша работа днес ще бъде да говорим за предложението за създаване на европейска правна рамка относно дигиталния труд. Европейския съюз, националните правителства и социалните партньори вече започнаха дебати с цел да определят политически мерки и законодателство, които да осигурят подходящи нива на задължителна трудова и социална защита на всички работещи във всички форми на полагане на труд. Днешната конференция е израз на тези усилия. България като председател на Европейския съюз организира конференция Бъдещето на труда подход основан на жизнения цикъл – през месец февруари в София. На конференцията ще бъдат дискутирани редица актуални въпроси относно влияние на дигитализацията върху развитието на пазара на труда и новите форми за заетост. Изводите от конференцията ще бъдат взети предвид при формулиране на заключения, свързани с бъдещето на труда, които се предвижда да бъдат прияти на заседание на съвета на министрите на труда и социалната политика през месец юни. Като съпредседател на конференцията пожелавам конструктивност на дебатите, и ползотворна работа. Сега давам думата, ако разбира се желаете, на госпожа Марита Ускок, действащ председател на Комисията по заетост и социални въпроси. Заповядайте. Thank you and <clears throat> dear colleagues, it's uh, Благодаря, скъпи колеги. За мен е удоволствие че е, вие сте тук е, и да ви приветствам на това е, заседание по такива жизненно важни теми. Като предходни години това заседание се провежда в рамките на Европейската парламентарна седмица, която събира депутати от всички страни членки на Европейския съюз, които да обсъждат проблеми от жизнена важност за всички нас и за европейския проект. С удоволствие е, трябва да кажа, че над 245 депутати е, общо ще присъстват на заседанията тази седмица. Е, провеждат се много семинари и е, изслушвания. На тази сесия е, над 33 депутата от 22 държави членки е, ще участват в части от това заседание или пък в е, цялото, през цялото време на заседанието. Така че чухме една много интересна, интересен увод към темата за цифровизацията, е, господин Адемов спомена 65% от е, пазара на труда ще претърпи промени в резултат на цифровизацията. И е, дори, може би, повече не само пазар на труда, самото общество, демокрацията, ежедневния ни живот ще бъде, ще усети отражението от тези промени. И е, с тези думи сега ще дам е, възможност за следващия е, оратор. Колко е, позволете ми, уважаеми колеги, да дам думата за въвеждащи думи на господин Хенри Богър, член на Европейската камера на народните представители, в рамките на 8 минути, както е предвидено по... No, no. Thank you, uh... Mr. President, dear colleagues, a clear vision. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, необходимо ни е ясно гледище предвид цифровизацията на економиката и променящия се характер на труда. В моето встъпление към тази многостранна тема аз ще се спра най-вече на два решаващи въпроса. Първия – създаването и загубата на работни места в резултат от цифровизацията. И на второ място – професионална квалификация за развиване на цифрови умения, възможности и предизвикателства. За да облегчим разговора, основан на конкретни сведения, Световният економически форум е провел подробен количествен анализ на различните аспекти и е една от категоричните му констатации е, че цифровизацията би могла да създаде до 6 милиона работни места в световен мащаб до 2025 година в областта на материално-техническото е, осигуряване, в енергетиката, а от друга страна автоматизацията ще замени е, мнозина е, по някои оценки до 2 милиарда работни места до 2030 година. Значи размахът, диапазонът на тези оценки е много широк и това затруднява политически дебат, тъй като много трудно може да се прогнозира бъдещото развитие. А, освен това е на лице несигурност, дори страхове по отношение на трудовото заплащане и на условията на труд. И, и възниква въпроса как да изпреварим събитията, да, да, да се справим с тези предизвикателства. А, необходими са силни лидери, които да, да зададат посокът. Необходимо е да се изработи нова парадигма. Е, една работна сила, която е готова да се приобщи към цифровата економика, не може да бъде задача за идните поколения. Именно днес и сега, колеги, в Европейския съюз през 2018 година, в нашия съюз на ценностите, следва да бъдат взети основни решения, е, така че да не изоставим когото и да било от проявяващите воля да вървят по този път зад себе си. Тук става въпрос за нови е, форми на организация на стопанската дейност и на професионално развитие. Е, от друга страна е, има опасност от дефлация на труда, от е, дори социални сътресения. По изследвания на Световния економически форум е, има три вида работни места, които се разграничават по характера на задачи, които се е, извършват. Първо имаме административен персонал, е, водачи на, на, на превозни средства, тези работни места постепенно ще отпаднат, другите ще се запазят при автоматизацията и цифровизацията, защото разчитат на познавателните способности на, на човешкия разум. И на трето място работни места е, е, е, в които ще преобладава автоматизацията и бързодействието на машината. И в това отношение човешкият труд ще се свежда до, до управление на е, процеса. Но промените през едното десетилетие ще бъдат огромни. Е, говорим, разбира се, и е, за е, устойностяване на всичко това до, до 100 трилиона до 2025 година с натрупване. Разбира се, всичко това няма да стане автоматично, нито особено организирано, ако не бъдат взети политически решения, ако, ако политическите решаващи органи не отговорят на редица въпроси, най-вече за политически инструментариум, който може да бъде приложен, за стимулиране на, на промишлените среди, за подемане на цифрови инициативи от полза полза за обществото, за намаляване на препятствията пред новопостъпващите на пазара, чрез действителна глобализация и на търговията, и на производството. Само така цифровизацията може да даде очаквания положителен социално-економически ефект. В анализа си на ефекта от цифровизацията, Прайс Уотерхаус също стига до извода, че създаването на цифрови пазари и стимулирането на цифровизацията може да допринесе значителна економическа полза, а и да доведе доведе до социална, до значителна социална полза за обществата и отделните общности. Не бива да подценяваме също така опасността от най-обикновено на количествена загуба на заетост, на работни места. Отговорът изглежда прост. Повече образование, повече професионална квалификация, но това предполага огромна е, е, енергия, огромни усилия. Цели обществени слоеве следва да бъдат мобилизирани, е, за да насърчим този преход в интерес и на работещите и, и на търговците. И това в мащаби, които са нечувани, не невиждани до сега. Ето защо логично е да, да започне политическия дебат за разпределението на е, ръста на производителността. В едно приобщаващо общество е, очевидно е, че всички трябва да получат достъп до ползата и най-вече по линия на образованието и професионалната квалификация, за да останат пълноценни участници в новото общество и новата економика. Как инак бихме могли да е, очакваме социална интеграция от индивида, ако обществото не е насреща да му подаде ръка, когато той най-вече се нуждае от помощ. Трябва освен това не просто да акцентираме а, точ, точните науки, а, математиката, а, инженерните специалности и така нататък. Технологията трябва да се приложи във всички сфери на човешката дейност и знание. Като означава отново повишаване на квалификацията на работната сила, въвеждането на нови образователни и учебни методи Е, е, в заключение, в контекста на цифровата економика трябва да опазим и заздравим връзката между отделните граждани, между различните е, местни, областни и национални равнища на управление. Тоест, трябва да подчертаем общностното начало и за това да се погрижим за насочване отново на положителния економически ефект към образованието за всички. Така че от новите е, процеси да се възползват всички членове на обществото, вместо то да се разделя на имащи и нямащи. Сега е моментът да се захванем с този дебат и аз приканвам всички ви да кажете своята дума в интерес на нашите съграждани, на всички нас. Благодаря. Господин Богър, а сега ми позволете да дам думата на госпожа Росарио де Фрутос, член на Испанския конгрес на депутатите. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, estoy contenta de, de estar aquí. Добър ден. С удоволствие съм тук, за да обсъдим тази конкретна тема. Аз и моята партия считаме, че всичко свързано с цифровата економика, роботика, цифровите платформи, мрежи, цялата тази тематика въвежда много нови компоненти в света на труда. И съответно се повдигат и много нови въпроси. Ще загубим ли работни места? Какви нови работни места ще има? Какви умения ще са необходими? Аз ще коментирам три основни момента, които според мен са важни. Цифровизирането, свързано с правата на работещите и възможностите за свързване. За мен Цифровизацията е ключов е, елемент, който се случва е, в е, време, когато се изменят и средата на работа. Работата става все по-несигурна, работните места също така, работа на краткосрочни договори. Тоест, време, в което и на трудовия пазар, и като цяло несигурността е голяма. В моята страна нивото на, сигур... на несигурност расте. После, цифровите платформи. В момента ние си мислиме, че те ще създадат работни места. Не казвам, че няма да се случи това, но това, което се случва в моята страна, е, че новите работни места съвсем не са достойни. Цифровите платформи, според статистиката, водят до нови форми на експлоатация. В е, Испания се създава нов контингент на бедни работници. Цифровата платформа не е сама по себе си работодател – И съответно шофьори или други подобни участници в трудовия пазар се третират като самонаети. Реално те са такива, está pasando es que esos trabajadores verdaderamente están desarrollando esa actividad como único trabajo, como único И като альтернатива се разработват и цифрови платформи. Но реално те альтернатива нямат. Те имат една единствена възможност да работят. Тоест, те са засегнати от явлението фалшива самонаетост. Те се обявяват за волно наети, но, или самонаети, но не са такива. И подобен тип трудови контакти, е, контракти, извинявайте, договори се разпространяват все повече и когато се намеси и работа и заетост през цифрови платформи, несигурността се увеличава. Ние бихме очаквали е, цифровизацията, роботиката да дадат на хората достойни, е, достойна работа, но това не се случва. В е, мрежата ние сме свръх свързани, свръх информирани, но и свръх подложени на външни влияния. И тази свръхсвързаност създава нова форма на управление на човешките ресурси. Това може да е положително, но не трябва да забравяме, че по този начин се създават и неясни или непознати за сега сценарии, свързани с трудовото законодателство. Отново несигурността за работещите нараства по този начин се засяга и неприкосновеността на личния живот на работещите, възможността им да се чувстват достатъчно независими в свободното си време. Държавата трябва да формулира съответна трудово-правна рамка, която в определени случаи в момента е сериозно подкопана. Третата тема, която искам да засегна е квалификацията, обучението. Ние сме напълно наясно колко ключов елемент е обучението от цялата цифровизация. Но необходимостта да се получава обучение се превръща в своего рода каба, капан. Много средства, които идват от Европа в Испания, например, като програмата за младежка гаранция, не могат да се използват примерно за обучение за умения, които ще се търсят в бъдеще. примерно съчетаване на стаж и, и учене, така че работещите в по-неквалифицирани е, работни места да получават съответни умения за новите технологии. Още нещо ме безпокои, а именно, че Мнозина участници в трудовия пазар са принудени в момента да го напуснат и няма да могат да се върнат на него, защото нямат съответните умения. Примерно говоря за работещите на възраст над 55 години. Тоест, така, картината е леко дистопична в едно извратено, изкривено общество. Ние сме, трябва да, да дадем решение на хората, които нямат възможност да намерят такива за себе си. Нямат възможност, умения, квалификации да се върнат на трудовия пазар, след като са били принудени да го напуснат. Особено поради е, цифровизацията. Та, цифровизацията и цифровата економика ще ни даде много възможности. Тя е реалност, която не бива да се пренебрегва, но не следва да даваме възможност тя да подклажда несигурността. И освен факта, че несигурността става норма, това, което се случва в момента е, че профсъюзите губят е, изключително много влиянието си. Не, не следва да допуснем цифровизацията, роботизацията, интернет с различните си платформи да създават възможности за допълнително обедняване на работниците и затова те да губят работните си места. Рутус. Да, сега на госпожа Клаудия Мюлер, член на Германския Бундестаг. Ähm, благодаря. След изчерпателните изказвания на мои на няма да повтарям всичко, само ще хвърля светлина върху няколко е, бегло засегнати момента. Наистина, цифровизацията е най-големия пробив е, след е, е индустриализацията. Е, знаем, че същевременно ще, изне, ще изчезнат много работни места, но и нови ще се бъдат създадени в бъдеще все повече ще раз... зависим от машини и роботи, все повече работни места ще бъдат заети от машини. Това ще даде възможност е, хората да се радват на повече свободно време, това ще даде възможност на хората в Германия, както и други страни с демографски проблем, да променят е, начина си на живот. Значи цифровизацията като всяко нещо предполага и шансове, и възможности, и рискове сега, шансът е по-дълъг работен трудов живот, но съществува и риск в това. Шансът е, че знаем, че можем да работим по-дълго, можем да запазим работното си място по-дълго, като същевременно трябва да се стараем да учим през целия живот това а, образованието ни няма да спре до някъде. То продължава а, в целия ни живот и това е нещо, което всички работодатели трябва да имат предвид не само в големите предприятия, но в малките и най-малки предприятия, които до сега в Германия бяха недостатъчно представени в смисъл на възможности, които те създават за такова обучение за цял живот на своите работници. включващи инклюзивен, така наречен пазар на труда, тук също цифровизацията ще се отрази. Трябва да се създаде възможност да бъдат интегрирани хора с различни ограничения на пазара на труда е, хора е, по този начин да бъдат включени в е, основния поток на живота, така да се каже. Нещо друго е, раз, е, което в Германия е така е, специфично, е, това е техническата инфраструктура. Говорим за е, цифрова инфраструктура, е, което все още е недостатъчна и в Германия, пък и в много други държави членки. Има региони в Германия, особено в селските райони, където когато е, интернет, е, скоростта на интернет е над 10 е, е, е, гигабайта. Е, тоест, това е голяма спънка за растежа все още. Въпросът за а, а, ограничаване на работното време е също а, сериозен проблем. То може да бъде а, и шанс, възможност, а, като да кажем гъвкавото работно време и така нататък, работа от къщи. Също времено обаче това предполага а, и съответната защита а, а, на работещите. И това трябва да бъде съобразено и с а, възможностите на предприятията, времето за пътуване, пътуване, времето, е, е, работното време, всичко това трябва да бъде съобразено е, предвид на целите, които сме си поставили, за да може, разбира се, да се максимално да улесним съчетаването на личния живот, семейния живот с трудовия такъв. И последно е, ние въпрос, който ще засекна е, кратко. Е, тук се спомена това за самонаетите. В Германия се забелязва голям ръст на е, хората, които са вълнонаемни, е, които са е, самонаети и е, съотношението между назначените и, и е, е, самонаетите ще се промени значително е, чрез новите цифровите е, платформи, е, е, например, норми, свързани с минималното работно заплащане, ще се, ще, също ще се променят. Трябва да се предотврати дъмпинга в заплащането. Тук е, националните е, държави трябва да се е, координират своето законодателство с европейските правила и европейските норми, как да обвържем взаимно системите на социално осигуряване и това са въпроси, които в Германия търпят е, е, промени, по които се мисли е, в момента, е, различните въпроси, е, за които го, засягат се и се обсъждат различни въпроси, но по конкретните решения ще трябва да работим те първа в следващите години и в национален план, и в, на европейско равнище. За пазара на труда трябва да търсим и общи решения, очевидно е, и надявам се, че нашата дискусия днес да доведе до това. Сега ми позволете за завършване на въвеждащите изказвания да дам думата на господин Георги Гьоков, заместник председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика, Народно събрание на Република България. Благодаря, господин председател. уважаема госпожо Улскок, господин Адемов, членове на Европейския и националните парламенти. Позволете ми да изразя задоволство за възможността да участвам в този форум. За мен е чест и удоволствие да говоря с вас по социални въпроси и теми, които вълнуват и нас, българите. Бъдещето на труда и неговата дигитализация е една актуална и провокираща съвременното ни общество тема. Защото назад в историята технологичните революции се разпространяват в рамките на три века, а в наше време те се случва, за десетилетие, в рамките на десетилетие. А днес вече сме прекрачили прага на следващата голяма технологична революция. Дигиталната трансформация на практика започна преди няколко десетки години с промени в отделните сфери на индустрията. Много бързо обаче технологичният процес, автоматизацията и дигитализацията на производствата, информационните и комуникационните технологии станаха част от почти всички стопански дейности. Това промени факторите за економически растеж. В сравнение с началото на 80-те години на 20 век, Днес постигането на сходно по обем нарастване на производството е възможно с между 50 и 75% от работната сила, която е била необходима преди. Коренно променени бяха базови отрасли, на производството, добивна промишленост и дори селското стопанство. А днес цифровите технологии вече променят всички сектори на економиката и на обществото като цяло. Дигиталната трансформация на традиционните индустрии вече е факт. Скоростта и мащабите на тези промени оказват съществено влияние не само върху световната економика и политика, но и върху гражданското общество и отделния човек. Дигитализацията променя структурата на заетостта и пазара на труда. Променят се изискванията спрямо образованието и квалификацията на работната сила. От друга страна се увеличава увеличават възможностите за професионална реализация. Сливането на физическия, дигиталния и биологичния свят или така наречената четвърта индустриална революция вече дава отражение върху броя и структурата на заетите, създава търсене на квалифицирани специалисти, които да осигуряват работа на високотехнологичните процеси. Тези бързо случващи се промени крият в себе си огромни възможности, но и потенциална опасност. И ако все още е рано да се каже докъде ще доведат промените, то няма спор, че технологиите напредват и се внедряват по-бързо, отколкото се променят културата, знанията, и уменията и навиците на работещите. Анализатори и експерти чертаят два противоположни сценария за развитие и бъдеще на пазара на труда в европейски и в световен мащаб. Една част от тях виждат опасност от съществено намаляване на търсенето на работна сила, масова безработица, намаляване на доходите, задълбочаване на неравенствата и социални сътресения. Някои прогнози дори предвиждат свиване на заетостта в, рам... в развитите економики с между 30 и 45% до 2050 година. Разбира се, има и оптимистичен сценарий. Възгледите са, че отпадането на физическия труд във все повече сектори е неизбежна част от прогреса и че новите икономически реалности водят до нови възможности. Работната сила ще става все по-образована и по-квалифицирана, а човешкият потенциал ще бъде в много по-голяма степен ангажиран в творчески и иновативни дейности и процеси. Примахват се границите на производството и на пазара. Независимо от сценариите, настъплението на науката и технологиите имат своите предизвикателства и проблеми. На първо място стои въпросът с различията между държавите членки на Европейския съюз по отношение на навлизането на цифровите технологии в економиките им и подготовката и уменията на гражданите им. Ако искаме да сме едно е необходимо да работим за сближаването в тази област, като отделните инициативи трябва да бъдат интегрирани в една по-широка и амбициозна рамка, валидна за цялата общност. И тук не бива да се допуща в никакъв случай Европа на две скорости. Дигитализацията е несравним по значимост и въздействие фактор, който оказва влияние върху живота на хората. Повече от сигурно е, че корено ще преобрази трудовия пазар, ще промени нуждите от човешки труд. Ако в предишните десетилетия следствие на автоматизацията са отпаднали между 4 и 9% от работните места, то очакванията са, че до 2025 година ще изчезнат между 10 и 15% от всички работни места. И тогава на дневен ред идва въпросът за компенсирането на отпадналите от пазара на труда лица. Като че ли най-лесният начин е това да стане чрез така наречения безусловен базов доход. Ще напомня, че Европейската комисия миналата година вече обсъжда такъв доклад и че експертите не са на единно мнение, що се отнася до въвеждането на този доход. Освен за материалното компенсиране стои и въпросът с правата на работниците и ролята на социалните партньори и сътрудничеството между тях. Синдикатите ще са в нова роля, работодателите също. Социалното сътрудничество трябва да мине на нов етап. Ако Имаме, искаме ефективен диалог и координиране на действията, като в крайна сметка постигнем запазването на водещата роля на човешкия фактор, въпреки предизвикателствата на дигитализацията. За Европа към 2020 година прогнозно се очакват между 700 и 825 хиляди незаети работни места заради липса на кандидати с дигитални и умения. Ще могат ли по какъв начин лицата, загубили своите, да вземат тези високо квалифицирани работни места? Отговорът би бил не, ако те не преминат през адекватно обучение и подготовка. Затова в следващите няколко десетилетия Европейският съюз трябва да мобилизира целия свой потенциал – национален и общностен, правителства, преподаватели, академичен състав, социални партньори, организациите в областта на заетостта и гражданското общество трябва да се обединят в посока младото поколение на Европа да е подготвено за предизвикателствата като работна ръка да може да започва работа в дигитални професии, а като предприемачи да може да създава работни места в същите тези професии. Необходимостта от основна промяна на организацията на трудовата заетост е факт и не буди съмнение. Новите форми на труд и препитание, влизането на иновативните технологии ведно с посоката на демографските процеси ще наложи промени в законодателната рамка. Ще трябва адекватни на новата реалност политики, формулирани въз основа на комплекс от аналитични инструменти. Необходима е нова стратегическа политическа рамка, която да гарантира, че дигитализацията в економиката ще означава растеж, справедливо разпределение на благата и запазване на изконните права на работници и служители при едновременно максимално обществено споделяне на ползите от иновациите. Иновациите създават нови индустрии и бизнес модели и разрушават старите от друга страна, променят начина на комуникация и работа на хората. С сблъсъка на поколенията работещите хора стават все по-различни и се трудят все по-дълго. Традиционните модели вероятно скоро ще са в историята, а много от ролите и длъжностите в бъдеще ще бъдат такива, за които днес не сме чували. България е държавите членки на Европейския съюз, в които индустрията дава сравнително висок дял от брутния вътрешен продукт. Съответно страната ни има нужда от стратегическа визия и конкретни политики, свързани с четвъртата индустриална революция и нейното отражение върху пазара на труда. Демографската криза в страната, съчетана с затруднения достъп и влушеното качество на публичните социални, здравни и образователни услуги, налагат нуждата от своевременни мерки в подкрепа на по-добро съчетаване на личния и професионалния живот. В заключение искам да отбележа, че ако се базираме на историята, трябва да признаем, че безпокойството и опасенията относно дигитализацията на икономиката, респективно на труда, са възможни и разбираеми. Но ако подходим разумно и с разбиране, те в крайна сметка биха били неоправдани. Аз е, с нетърпение очаквам развитието на дискусията, защото от нея зависи следващите стъпки на Европа и националните парламенти в тази посока. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Гьоков. Сега ми позволете първо да ви припомня, че времето за изказване, за да могат да участват повече колеги в дискусията е ограничено в рамките на две минути. Сега, след въвеждащите изказвания, давам думата на първия заявил за изказване участник, госпожа Мария Спилаботи. Заповядайте. Grazie Presidente. Io volevo dire che durante questa legislatura italiana, del Parlamento italiano... Che... Благодаря. Това, което искам да кажа, че по време на последния мандат на италианския парламент, който ще приключи скоро, цифровизацията бе обсъждана в много дебати Двата камери на парламента е, е, се обединиха за извършването на едно проучване и излязоха с документ, обобщаващ заключението от това проучване. Огледахме как ще се отрази явлението в индустрията на различни отрасли, включително и на нашата конкурентна способност в световно ниво. Обмислихме как може да се помага на бизнеса на регионално ниво, естествено ще изчезнат работни места. Несъмнено е това. Някои професии ще бъдат повече засегнати от други, някои ще се адаптират повече от други. Затова е необходимо да има и учене през целия живот, да има обучение, да има възможност гражданите да получават знания и умения за новите технологии. Много се случва в Италия в момента. Работещите в автомобилната индустрия, например, са доста наясно с това какво се случва. И е безспорно, че резултатите от цифровизацията са значителни. Те са различни по въздействие в различните отрасли. Трябва да се обмисли как ще се отрази цифровизацията и на услугите. Хората трябва да получават съответната информация за това Ние обсъдихме също и бюджета за 2018. Информация за това. Ние обсъдихме също и бюджета за 2018. се даде възможност на работещите да минат през обучение за бораване с цифрови продукти. Отделени са и съответни средства, с които да се подпомогнат тези програми. Искаме да включим тази тема и в колективното договаряне. Благодаря ви. Сега ме позволете да дам думата на госпожа Светлана Ангелова, заместник председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика, Народно събрание на Република България. Благодаря, господин председател представят динамични процеси, които включват както закриването на работни места, така и създаване, преобразуване и преместване на интензивност. Дигитализацията увеличава търсенето на нови умения на пазара на труда, включително образование, трябва да предприемат своевременни мерки, за да осигурят на работната сила умения в бъдеще. Ако те искат да се изправят пред новите умения, които отговарят на нуждите на работодателите и предвиждането на тяхното развитие в бъдеще, е първата стъпка за ефективна и качествена заетост както и повишаване на икономическата активност на населението в контекста на новите технологични за самостоятелно заетите лица, работещи в условията на развитието на пазара на труда в основата на внедряването на технологичните нововъведения и иновации. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Ангелова. Сега ми позволете да дам думата на господин Николаус Маниус, председател на Комисията по социалните въпроси в Гръцкия парламент. Αγαπητές συνάδελφοι και συνάδελφοι και συναδέλφισες. Дами и господа, с удоволствие присъствам на нашата дискусия. Не сме наясно как точно се спазва законодателството, свързано с тези нови работни места, което да определи ясно правното положение на работещите дори при най-нетипична заетост подават жалби, е, да има и санкции срещу работодателите. Трябва да се работи за преодоляване на неравнопоставеността. Цифровизацията предполага и специализирани умения. Това е от е, първостепенно значение за правителствата на страните членки. Те трябва да дадат възможност на хората да придобият тези нови умения. Значение за правителствата на страните членки. Те трябва да дадат възможност на хората да придобият тези нови умения. Политически и социални опасности и рискове в време на криза и на неравнопоставеност. Че над проблемите, които ще бъдат създадени от цифровата революция, трябва да оставим човека, защото само той може да ги реши. Маниус, още веднъж ми позволете. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите ни гости. Темата за това, че постави бъдещите видове заетост на предно място в дневния ни ред. Това е тема, която се разглежда и в Международната организация на труда и на други форуми. Много е важно да направиме някакви крачки към е, бъдещите изисквания. Затова искам да се върна е, по, по, на коментарите, свързани с е, работата с платформи, през, през платформи. Дружествата, които предлагат подобна заетост, работят не само в една страна членка, а в различни е, страни в Европейския съюз. Те се опитват, ако трябва да мислим как да въведем по-голяма гъвкавост на трудовия пазар, трябва да умираме и цялото пенсионно осигуряване – много е важно да се опрости трудовото законодателство, но това е и цялото пенсионно осигуряване. Много е важно да се опрости трудовото законодателство, но това да не намалява възможността на хората да излизат на трудовия пазар. Отговорите трябва да бъдат по този начин ще се намали риска от безработица – Демографските предизвикателства пред обществото отново информационни кампании, оценка на нуждата, е по какво да се работи по този въпрос. Благодаря ви. Сега ми позволете да дам думата на Кале Палминг от Естония. Thank you very much. Sorry. I think that uh, during the ако Европейския съюз е една среда привлекателна за цифровата економика, за високотехнологичната економика, намериме начин да постигнем това, тогава можем да мислим и за социалната закрила, за защитенствено, че много работни места ще бъдат загубени или реорганизирани. Има и едно проучване – за 9 северни страни. Макензи скоро го публикуваха. Дават много повече нови. Не бива да се страхуваме от цифровата економика като такава, но трябва да направиме бизнес средата привлекателна за тази економика, тогава ще има и повече работни места, тогава ще има и социална закрила. София Рибейро, Португалия, член на Европейския парламент. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, concordando... Роботизацията, автоматизацията е част от един неотменим процес. Той не може да бъде спрян. Трябва да се подготвим за тази революция, която вече е факт. А в момента живеем в една среда, в която едва ли не е по-важно да можем да програмираме, отколкото да четем. Как то, да четем как точно можем да се справим с подобни предизвикателства. Най-вече посредством образованието на младите, а и образованието на тези, които учат младите защото за да могат те да ги учат, трябва и те да придобият съответните умения, т.е. обучение през целия живот. В университетите, в дружествата, защото в дружествата всъщност се появяват най-модерните технологии. А как можем да постигнем всичко това, без да се наруши равновесието? Аз идвам от един крайно отдалечен регион – и е, напълно е, е познато на всички трудността на това е, високите технологии да стигат до такива региони, а също така и да се осигурява финансиране за подобни технологии там. Именно такива неща трябва да обмисляме. На къде ще се развият те, как, е, какво ще се случва с е, по-малко населени, населените райони. А друго предизвикателство е и как ще се нагоди трудовия пазар. Тук е, става дума за гъвкавост, е, за работа на краткосрочни или по час, е, договори или по часове, работа от дистанция, възможности за развиване на уменията. Всичко това са въпроси, които искам да отправя към нашите гости. Как смятате, че можем да се справим с тези предизвикателства? Думата на госпожа Лаура Атега от Европейския парламент. Очевидно е, че тук е. È stato tradotto male il mio nome. Eh, grazie per eh, averci dato uno spaccato delle vostre. Благодаря. Не си разбрах всъщност е, името. За да можем да се справим с промените. Според мен ни не само ефективни инструменти за това. Трябва да можем да предоставяме възможност за натък, се отразяват тези явления върху работната сила, голяма част от която не притежава цифрови умения би било много полезно за свеждане до възможния минимум на отрицателните въздействия на цифровизацията. Ако от изказващите се на хартия всичко е от прекрасно по-прекрасно. Само, че реалността реалността никога или твърде рядко съответства на изследванията. Тук говорим за човешка материя, за организация на човека и аз съм убеден, че няма добра организация на труда в цифровата среда, без и казват и всъщност работят заедно. Аз съм от един отрасъл, който е, е безкрайно информатизиран. И, и винаги ни се обяснява, че по това ни улеснявало а, задачата, като се вкарва нова автоматика, а, нова а, цифровизация, а и съня на госпожа а, а, а, Мюлер. А, е, не, изобщо не може да се твърди, че роботът ще извърши цялата работа. Роботът е подизпълнител. А, роботът трябва да получи задание, за да свърши работата. Може повече, че нещата не са чисто и просто механични. Вярно е, че а, ще е, изчезнат работни места, че трябва да се местят. Не винаги това ще бъде възможно нито, нито желателно. След това далеч не всеки може да стане информатик. Няма всички да станат специалисти по програмиране. Така че аз се опасявам, че ще се получи евентуално сегментиране на социалната економика, е, и е, португалска предконя. Цифровизация. Да, разбира се, но и също толкова да на въпросите за човешката... Шустер, член на Европейския парламент. Това да не Благодаря ви. Приключваме с заявилите колеги за изказване. Очевидно е, че дискусията, е свързана с цифровизацията и нейното отражение върху пазара на труда, върху компетенциите и правата и задълженията на участниците в този пазар са изключителни. Тази дискусия те първа стартира. Ясно е, че всички трябва да бъдем на нивото на своите отговорности, за да можем да отговорим на новите предизвикателства. Сега ми позволете да дам няколко думи за коментар на въвеждащите говорители. Госпожо Лускок, заповядайте. Thank you. Uh, to, uh, and... Благодаря и така преминаваме към втората тема която е озаглавена неравенствата в държавите членки. Ние ги обсъждахме и в другия контекст, но сега вече ще сложим ударение върху нея. А, няма да отнема от времето и направо ще дам думата на Иван Бартоло, Радка Максова и Ян Крайнер, ако обичат да вземат местата си на трибуната. част от заседанието, но и сега ще навлезем по-дълбоко в темата и бързам да дам думата на Иван Бартоло, който е член на Малтийския парламент. 8 минути имате възможност да въведете темата. Благодаря, госпожо председател. В време на бързи социално-економически промени е важно заради, в името на, социалистически, е, на социални и политически ред в наш в училище, е, е, слаби доходи и живеят в бедни жилища. Децата, економическата криза все още от 2008 се усеща в редица държави членки. Макар да сме съгласни, че економически и социални промени са важни, Националната статистическа служба 75 000 души бяха заплашени от белност. Но това е все още е, твърде високо. От 26 на 16, извинете, но е твърде висок процента. Е, като растежа от 2000 на възстановяване, въпреки това е, тя стигна пред кризистата ситуация от 2008. Е, тази година. Е, нови работни места се създават предимно в е, професиите, научния сектор, информатиката, сектора и услугите свързани с тях включително и отдаването под найем на жилища. Сега две коти на пазар на труда се увеличават бавно нараства и броя на хора, които броя на лица до 59 години, които са застрашени от бедност, се увеличи. Плащат по-големи вноски, също времено са обречени на по-низки пенсии. И това, като продължават демографската изменения и ще засяга е, сектори, които са част от е, свиващата се трудова работа. Австрийската е, кинато национално събрание за 8 минути. Ще се опитам. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък. Утре е деня за социалното равенство или неравенство, така че сега е момента да говорим по тези теми. В нашите общества се наблюдават много различни неравенства, неравни възможности за образование, неравенства при дохода, неравенство в разпределението на степента на богатството, което нараства прекомерно много в последните години, но също така има и неравенство, примерно, в данъчното облагано. А ако сравните облагането на доходи от труд е, и доходи от е, ренти и капитал, е, облагането на труда е много голямо. Има големи компании също, които всъщност плащат много по-малко данъци, отколкото малките дружества. Въпреки, че законите са еднакви, големите дружества имат по-добри възможности да използват съответните разпоредби на закона в своя полза. Част от тези прояви на дискриминация, на неравнопоставеност се дължат на дискриминация – Примерно дискриминация по полов признак, когато мъжете получават повече от жените, може би дори дискриминация по цвета на кожата или името. С, определени имена нямат толкова голяма възможност да получат работа, например. но има и неравенство създадено от закона. И в такъв смисъл искам да поставя три е, въпроса, по които три така, явления, по които ние можем евентуално да постигнем някакви промени. Едно от тях е неравенствата при данъчното облагане. Ако националния, брутния национален доход си го представим като един голям пай, който се разпределя между всички, около 50 70 или да речем, да кажем 60% в Европейския съюз отива за доходи от труд. Значи 60% от тортата е това, което получават хората, когато е, работят. Около 30 до 50%, но да кажем 40% е дохода от капитал, от богатство. А данъчното бреме, кой колко плаща а, за данъци, хората, които работят, плащат между 75 до 90% от данъците средно, обикновено цифрата е 80%, е, 85% дори. Значи 60% от тортата, 85% плащаме. А тези, които хората, хора говоря, които плащат, които получават 40% от тортата, плащат около 10% от данъците. Защо? Защото такива са законите. И Европейския съюз така започна да разглежда този въпрос. Доходите от капитал се облагат около наполовина по-малко, отколкото доходите от труд. И едно от нещата, което ние можем да направим като законотворци е да си дадем сметка, че данъчното облагане също създава неравенства. наследства, доходи от капитал, дивиденти. Ако разгледаме как тези доходи се облагат с данъци и как се облага дохода от работа, разлика ще се окаже, че е почти двойна. това е нещо, което ние бихме могли да променим. Нека да го обсъдим. Второ, огромната неравенство при разпределението на богатствата в обществото. А, така, в времето това винаги е било факт. Имало е различни методи, с които се установява този факт, разпределението на богатствата. А, по различни начини е ставало това разпределение. Не бих, примерно, предпочитал да ви говоря за войни, които са един от начините. Но а, нека да говорим за наследства, да, да речем. Ако се облагат на следството, това би било много по-справедливо разпределение на доходите. А, по време на войни се получава разместване на богатствата. В Америка в един момент е въведено прогресивно облагане на, на наследствата, като това прогресивно облагане е стигало до 77%. Не говоря за Съветския съюз, е, за, нали, става дума за щатите, Съединените Американски щати, които се опитват по този начин да създадат по-голямо равенство в обществото. Така че трябва да имаме някакви механизми за ефективно облагане на богатството, за да може да се преодолее неравномерността на е, разпределението му. И трета тема Неравенството от това кой има и кой няма работа. След третата индустриална революция и сега следва четвърта цифровизацията. Винаги след индустриална революция се намалява времето, продължителността на работното време. Почнал се от 60, 50, 48, 40, сега вече в много индустриализираните градове стига до 35. 35, извинете, но защо ние не обмисляме този въпрос а, сериозно, намаляване на работното време? А, производителността се повишава, има нови изобретения, от парната машина насам те са много. А, и очевидно и работното време се намалява. Нека да обмислиме този въпрос сега. Нека да го смалим до 30 часа, 25 часа. В Германия БМВ прави това и задържа нивото на заплащането си. Това бяха трите теми, които исках да коментирам. Děkuji, dámy a pánové. Eh, já budu mluvit trošku o jiné věci než Благодаря, дами и господа. Сега аз ще засегна малко от по-различен ъгъл въпроса от преждеговорившия. Ние трябва да знаем днес не само как промените се отразяват на цялото общество, но и как се разпределят пред преждеговорившият. Ние трябва да знаем днес не само как промените се отразяват на цялото общество, но и как се разпределят. Но ако искаме да намалим е, да, социалното неравенство, трябва е, първо да анализираме различните видове на равен като една от е, най-добрите страни по отношение на е, фактори като социална изолация, по-нисък от този на жени без деца. В Чешката република няма сериозен проблем с вътрешното наравенство. Процента е, е коефициента на е, разлики между заплащанията, което означава, че е, това е доста нисък процент. Швеция е 0,27, Словакия е 0,25 колкото до равните възможности и социалната интеграция, един от най-големите проблеми в Чешката република е изолирани, е, те са изолирани те райони. Това е свързано с много ниски възможно, малки възможности за участие на пазара на труда, адекватно образование и така нататък. Ето защо ние сме заработили една нова стратегия за 2014-2020 в това отношение. По, във връзка с борбата с бедността ние имаме добри резултати. В сравнение с 2008 сме постигнали много много риска от бедност и социална изолация е съкратен с 0, той сега е 0,375 милиона хора засяга категорията, най-застрашената категория, разбира се, са жените винаги в сравнение с мъжете. Колкото до бедността, най-големия риск за домакинства с безработни е 52,6%. Е, Дела на подобни домакинства е, се увеличи в е, Чешката република. Съществува висок риск и за едно, самотните родители. Така че ако искаме да покажем амбиция в стратегията Европа 2020, е, би трябвало да е, се стремим да съкретим броя на хора в бедност е, с хиляда с 100 хиляди до 2020. Ударението трябва да е върху самотни родители и е, родители, които не имат добри постижения в това отношение. Различията в заплащането, неравенството в заплащането, тук по няколко показателя е, проследяваме тези е, тенденциите, разликата между най-бедните и най-богатите. Например, едно проучване от 2015 по 10% от най-бедните домакинства средства. Обикновено е, ние е, обръщаме внимание на коефициента е, при е, на, заплащане. И е, в последното десетилетие този коефициент, този коефициент ще остава е, стабилен. В сравнение с други страни, в Чехия подобно на много от е, скандинавските страни, е, е, показва сходни стойности. Интересно е обаче да се видят е, е отделните е, социални групи. Поменаха тук само наетите. За тези хора, е, при тези хора също има големи различия в е, е, доходите. В Чехия обаче разпределението на доходите е, е, е пропорционално. Това е, е така, защото и е, вниманието ни е върху това колко е, приход трябва да се преразпредели, за да може хората да получават е, е горе-долу сходни е, за, доходи. Преразпредели се само една пета. Гари с по-бавни темпове. Въпреки, че всички държави членки показват е, подобрения, могат да се наблюдават много съществени пълнения. Обвързването на различни политики и предоставянето на интегрирани услуги са области, които следва да се развиват с